за прието. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред и това е резерв за стабилност на пазара за системата с търговия с емисии. Господин Белек има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, мисля, че всички днес си мислят за кризата в Гърция, защото трябва да се намери бързо решение на проблема. Но измененията на климата също не чакат. Ние трябва да се борим с емисиите от парникови газове. Необходима ни е някаква корекция и предлагания механизъм, този механизъм за резерв на пазара наистина би трябвало да ни помогне. Имаше известно отстъпление заради економическата криза, следователно е необходимо да намерим нови стимули за инвестиране в енергийната ефективност и зелената економика. И ето това е първата стъпка стъпка, за да имаме 40% намаление на емисиите на CO2 до 2030 година. Освен това, доверието в нас, силата на нашата позиция по време на бъдещата конференция в Париж е, ще зависи от решението, което вземем. Реформата, за която говорим, означава, че можем да бъдем амбициозни, и същевременно да развиваме растежа и новите работни места. Да се намалят емисиите на CO2 често изисква инвестиране. Много от дружествата същевременно се борят с конкуренция извън Европейския съюз, държави, които не купуват квоти, и наистина тук възниква опасността от изместването на въглеродните емисии. Трябва да сме сигурни, че се стремим към економически растеж и за това трябва да имаме предвид и тази конкуренция. Същевременно, като част от решението, бяха одобрени някои много важни инициативи, които да помагат на държавите членки с БВП под средното за Европейския съюз. По-конкретно три решения – дерогация за безплатните квоти – е, за тези държави членки на второ място фондове за модернизация около 2 милиарда допълнителни инвестиции в тях. На трето място механизъм за солидарност, което означава, че приходите ще се разпределят между държавите с които са с БВП под 90% за това на ЕС. Съгласно плана, следващата седмица комисарят Канети ще представи новото предложение. Определената дата е 15 юли. Това би трябвало да са гаранциите срещу изместването на въглеродните емисии – ще продължим да се борим с емисиите от парникови газове. Мисля, че предложението е балансирано. Трябва да благодарим на комисаря Каньете, на неговата генерална дирекция. Искам да благодаря и на латвийското председателство, на техния посланник, защото те наистина подходиха изключително професионално трябва да благодаря на множество колеги. Изброявам ги тук. Благодаря и на господин Лавия, и на докладчика от Итре, господин Таяни. Чудесно работихме заедно. Без тяхна помощ никога нямаше да успеем да завършим доклада. Благодаря. Сега давам думата на нашия комисар, господин Каниете. Добре дошъл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че мога да говоря пред вас в рамките на дебата за този резерв за стабилност на пазара. Имаме споразумението с съвета. Този резерв ще бъде много важен за схемата за търговия с емисии или СТЕ. Тя дава възможност да се борим с измененията на климата. През последните години имаше излишък от квоти на пазара. Ето защо е необходимо да се направи корекция. Резерва за стабилност на пазара трябва да разреши точно този проблем. Ние искаме правата да бъдат максимално гъвкави и да има доверие в СТЕ би трябвало в бъдеще цените да отговарят на реалността, да има дългосрочни инвестиции. Ние искаме стабилност, не искаме да се бур... губят важните възможности. Искам да благодаря на всички депутати за техните усилия, специално на господин Белет, докладчика и неговия екип, на господин Таяти, Таяни, на докладчиците в Сянка Надявам се, че този механизъм за резерв за стабилност на пазара наистина ще даде дългосрочно решение. До 2021 година резерва трябва вече да действа. Това беше поетия ангажимент или най-малкото ще започне работата по него и до 2029 година ще бъде завършен целият резерв. Същевременно между 2014-16 година имаме квоти, които няма да се разпределят, но неразпределените квоти влизат в този резерв. Много е важно, разбира се, да имаме предвид и иновациите. Това е отразено в постигнатия ангажимент. Имаме 50 милиона неразпределени квоти, които ще се използват за инвестиране в ниско въглеродни индустрии. Много е важна индустриалната конкурентноспособност и намаляването на въглеродните емисии. Това ще са двата въпроса, които ще се разглеждат при новата СТЕ. Същевременно ние искаме да имаме един солидарен резерв, да обединим и бъдещите права. С този ангажимент ние можем да започнем да преразглеждане СТЕ за периода 2020-30 година. А елемент климат и енергетика до 2030 година могат да се включат в конкретно предложение, което ще зависи от споразумението за резерва за стабилност на пазара или РСП. по време на Европейския съвет през 2014 година се стигна до заключения, които са основата на днешното решение. Ние се стремим да доизградим енергийния съюз. Благодаря. Thank you, Commissioner Mr. Tajani for the Committee on Industry, Research and Energy. Thank you, Chair. Господин Таяни има думата. Благодаря най-напред на докладчика Иво Белет за работата, която свърши. Благодаря и на комисаря за неговото сътрудничество. Ние постигнахме добър баланс между екологичната политика и индустриалната политика. Въведахме важни мерки, които ще дадат възможност да се балансира допълнителните разходи за предприятията, проистичащи от европейското законодателство за климата. Искам да напомня разпоредбите за изместването на въглерода и фонда за новаторство, за който са предназначени 50 милиона квоти е, за да постигнем баланса между борбата срещу промените в климата, индустриалната политика и системата за търговия с емисии има нужда от компромис по два аспекта. В бъдещето ние трябва да намерим споразумение по броя е, е, квоти за, енер... за енергоинтензивните предприятия. Ние трябва да защитаваме индустрията и особено предприятията, в които има опасност от изнасяне на десността. Що се отнася до компенсирането на косвените разходи, има нужда от хармонизация на подхода. Не бива да се допускат изкривяване на конкуренцията Радвам се, че комисията е, има желание да отрази нашите становища. Постигането на целта 40% е по-малко емисии до 2030 година е, изисква да не забравя е важна политика, само че не бива да забравяме, че трябва да възстановим индустрията. Без индустрия няма работа. Господин Лиза, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, благодаря на Иво Белет и благодаря на Човани Лавия, на неговата комисия и благодаря на Антонио Таяни и на всички колеги, които участваха. Е, утре ще подкрепим този текст е, като политическата група на НП. Е, Текстът, благодарение на госпожа Хилдегард и господин Канета, е подобрен. Предложението на комисията сега е по-добре. А, има критика. Колеги казват, че нещата не отиват достатъчно добре, надалеч, но а, ние започваме на време да слагаме в резерва квотите и квотите, които не сме а, разпределили до 2020 година, те също ще попаднат в резерва и това е нещо много амбициозно по отношение на опазването на климата. От друга страна, абсолютно подкрепям предотвратяването на изнасенето на изместването на въглеродните емисии. Тук трябва да заложим на иновациите. За това са реперите и фондът, който парламента успя да подкрепи, въпреки голямата съпротива. Ние искахме да помогнем на бизнеса. Сега бизнесът трябва да поеме тази протегната ръка и да не отхвърля нашите амбициозни цели по отношение на климата. Това са целите, които имаме пред нас, амбициозни цели за екологията, за климата, но и за бизнеса. Ако успеем да постигнем тези цели, сме добър пример за целия свят. Благодаря, господин Гроте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, драги Иво. Благодаря за, чудесната, за чудесното сътрудничество. Парламентът се държа много отговорно при тази тема. Схемата за търговия на емисии ще може да бъде подобрена чрез резерва за стабилност на пазара. Ние също ще, под, ще подкрепим този доклад а, чрез резерва за стабилност най-накрая системата за търговия на емисии ще може да диша. До сега имаше структурна грешка, която правеше си схемата за търговия с емисии много статична. Аз мятам, че е много добре да са заделени, да са оттеглени 1,5 е, е, милиарда сертификата от пазара и да бъдат заложени в резерва, резерв, който ще се използва за инвестиции в екологични технологии. Така ще се създадат рамкови условия за по-нататъчни инвестиции. Смятам, че законовата рамка е стабилна. Освен това, така изпращаме и ясен сигнал към останалия свят, към е, конференцията, конференцията в Париж, а именно, че е, климат и бизнес и индустрия могат да вървят ръка за ръка. И аз тук повтарям отново, ние успяхме да действаме отговорно. Един проблем имаме като политическа група началния срок, началото на задействането на резерва, но това е малък проблем. За него няма да говорим утре. Важното е, че направихме голяма стъпка в посока опазване на климата. И сега, господин Канете, може би може да кажете няколко думи допълнително, кога може да очакваме а, вашето предложение. Аз питах и вашия колега Шевкович, кога може да очакваме предложението. Той каза през лятото. Надявам се, че това ще е 2015 година. А, господин Дънкен. Uh, Госпожо председател, благодаря ви. СЕТЕ е доста време водеща политика на Европейския съюз, но целите не са постигнати. Свалям шапка на господин Белет. Необходимо е да се реформира политиката, която, макар и да не работи добре, е много важна. Не беше лесно да се стигне до компромис защото имаше разногласия и в различните групи на парламента. Мисля, че 2019 година като стартова е добрият избор. След това при тези квоти ние вече ги измерваме в милиарди. И ако няма корекция, просто схемата няма да работи. Същевременно се надявам, че при новата СТЕ ще бъде зададен въпроса за функционалността. Какви резултати очакваме? И можем ли да направим връзка с други сравними схеми по света? Нещо друго, което ще трябва да се запитаме е дали тези мерки не натоварват индустриите които е, са по-замърсяващи в най-голяма степен. Наистина не бива да има изместване на емисиите и не бива по този начин е, да гоним някой от тях от Европейския съюз. Но ми се струва, че е, сме тръгнали по добър път и че можем да постигнем добри резултати, е една функционираща схема за търговия с емисии, да имаме добра позиция на Парижката конференция. Мисля, че трябва да подкрепим доклада като стъпка в правилната посока, но той все пак не е нищо повече от един добър ход. Предизвикателствата са много. Благодаря, господин Ферера. Президент, сега комисар, Caros colegas, quero Госпожо председател, драги колеги, искам да благодаря на колегите Гербранди и Лавия за чудесната работа. Схемата за търговия с емисии е много важен инструмент за борба срещу емисиите, които предизвикват промяна в климата. Трябва да направим така, че да се поднови ангажимента към тази дейност. В резултат на кризата не е установена справедлива цена за квотите. Ние трябва да намерим баланс. Резултатът от преговорите по това законодателно предложение ще ни дадат възможност за повече предсказуемост, сигурност и да се защитава в по-голяма степен на околната среда. Преди 2020 година трябва да има фонд за насърчаване на новаторството и, и е, разработването на нисковъглеродни технологии. Ние днес трябва да инвестираме в бъдещето. Тази система трябва да започне да функционира преди 2019 година. Планетата изисква това от нас. Има нужда от резерва за стабилността на пазара и те да бъдат отложени квоти, за да няма спад на цените на пазара. Утре ще подкрепим това предложение. Това е сигнал и към партньорите от трети страни. Основното ни послание е, че отнасяме сериозно към този въпрос. Имаме нужда от а, задължително споразумение в Париж. Да не забравяме, че наша задача е да ръководим този процес нас, ние европейците. Благодаря ви, господин комисар, за това, че сте проявявате готовност да бъде постигнат компромис. Ще приемете ли въпроса с а, синя карта? Искам да попитам господин Фария. Пазарът на въглеродни емисии е инструмент за борба срещу климатичните промени. Можете ли да ми дадете пример за, за случаи, в които този пазар е функционирал добре. В кой период е осигурила тази система цени, които да са довели до намаляване на емисиите? Второ, имайки предвид провалът на тази економика, можете ли да предложите нещо друго? Още един път е, позицията на крайната левица е ясна по този инструмент. Е, това е инструмент, който ще води до намаляване на емисиите. Не знам какъв друг отговор мога да дам, освен да продължим да се борим. Така че да се използва този инструмент и да се намалят емисиите. За това става дума, няма друго. Думата има колегата Екилонен. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на колегите. А, аз а, изпитвам смесени чувства днес. В ситуация сме, в която економически и други фактори доведоха до излишък в квотите. Системата не проработи така, както очаквахме. Сега се опитваме да поправим грешката, така че схемата за търговия се мисли да заработи. Може би това не е най-доброто решение, но е стъпка напред. Аз ще подкрепя доклада, е предложението, защото съм реалист, може би даже оптимист. Няма смисъл да излизаме с нови предложения. Много от моите колеги в моята политическа е, група не смятат, че а, е, схемата за търговията се мисли ще заработи добре. Това е края на дебата. Ораторът бе прекъснат господин Айкхаут. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за положените усилия. Знаем колко е трудно да се стигне до компромис по СТЕ. Винаги е имало оживени дебати и в парламента, и в други форуми. Обикновено не се стига до компромиса. Ето, вие успяхте да го постигнете и трябва да ви аплодираме за това. Ние, зелените, можем да подкрепим компромиса, ще гласуваме за, тъй като според нас тук има подобрение. Но това е само началото, работата едва започва. Хубаво е, че имаме този механизъм за стабилност, но все още разполагаме с този огромен излишък от квоти. И какво ще направим дългосрочно с СТЕ? Това е реалният въпрос. Надявам се комисията да даде отговор идната седмица. Обикновено при СТЕ винаги отговорите се забавят доста, но да видим дали ще ги чуем идната седмица. И въпрос към комисаря Канете. Четем за вас, господин комисар, че вие променяте вече предложение, което беше успешно. Неразпределените квоти да влизат направо в резерва. Сега предлагате 250 милиона да се използват за нов резерв. Следователно, вие като че ли намалявате това, което беше заложено като цел до 2020 година. С други думи, боя се, че ще пипнете предложението от там, ще го пипнете от тук и всъщност е, по този начин ще го отслабите. Благодаря, госпожа Иви. Благодаря, госпожо председател. Това е вторият опит, за да се опитаме да коригираме нефункционираща инструмент. Система, която изхожда от предпоставката, чрез пазара могат да се реализират сериозни климатични политика. Оказва, че сегашната система не е насърчила инвестициите в нови технологии. Системата за търговия с емисии има и сериозни странични ефекти. Финансови аспект, например, пазарите на квоти в ръцете на спекуланти, да не говорим за измамите, укриването на доноци. Общо щети са около 5 милиарда евро. Според сметната палата има незаконни дейности, в крайна сметка и правата на човека в развиващите страни има сериозно нарушение на правата на човека. Тази система очевидно прогнила и не може да реши проблемът, за който е замислена. Госпожа Дорнано, за една минута. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Европейският съюз иска да покаже своя ангажимент с спрямо протокола от Киото. По този начин се създава СТЕ като механизъм, който да позволи постепенното увеличение на цената на квотите. Това се очакваше и преди, но реалността всъщност опроверга очакванията. Създаването на този резерв за стабилност на пазара е палиативна мярка и нищо друго. Самата система за обмен на квоти и регулиране на емисиите не е достатъчно добра, а вече бяха положени много усилия. Непрекъснато се иска още и още догонваме парите от севера, е, страните от севера. Просто е, мисля, че протокола от Киото има сериозни недостатъци и това, което ни се представя е набързо свършена работа от технократи. Благодаря, мисля, че има синя карта към вас. Приемате ли от господин Федерера? Приемате ли синя карта? Да, разбира се. 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към почитаемата колега. Не виждате ли, че чрез този резерв се опитваме точно да накараме системата да проработи? Вие сте права, има сериозни недостатъци и точно за това искаме корекция. Ако говорим за стоманодобивната промишленост в Швеция, мога да кажа, че тя е по-чиста, по-конкурентна. Освен СТЕ и този резерв сега, имаме и много високо облагане на индустрията с CO2 с данъци. Благодаря 30 секунди за отговор. Добре, но как можете да защитите система, при която Китай и САЩ замърсяват най-много? но те не подлежат на тези задължителни цели, които спъват нашата индустрия. Ясно е, че това е в наш ущърп. Затова и нашата економика не се представя толкова добре. Thank you for... Благодаря ви, господин Баоцо elnök asszony köszönöm a szót. az unió széndioxid kibocsátását. Благодаря. Що се отнесе до схемата за търговия с емисии, е, трябва да кажа, че целта първоначално беше ефективност. Целите 2020 зависят от квотите и всяка промяна на системата се вижда, че е, е, че, че е необходима промяна. Тези предприятия, които са инвестирали в инвестиции, по, по тези трябва, е, предприятия трябва понякога да бъдат закрити по определени съображения. Това наистина ли е напредък, господин Лавия? Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Искам да кажа и господин министър, защото той ни помогна за постигането на това споразумение. Мисля, че тук е уместно да благодарим на колегата Белет, координаторите на всички политическите групи и, председат, и ролята на председателството беше много важна, за да се постигне споразумение, което е най-доброто възможно в този контекст. В дебата чух критики срещу системата за търговия с емисии. Тази система не е съвършена, очевидно трябва да бъде преразгледана. Но това е преразглеждане на системата. Резерва за стабилност на пазара има за цел да въз да доведе, да свали нивото на емисиите на приемливо ниво като заедно с това се върви към устойчивост. Мисля, че днес е, говорим за резерв за стабилност на пазара и се надявам, че той е, ще бъде подкрепен от всички политически групи. Има едно нещо, което е сигурно. Говорим в един ден преди гласуването. Ние сме сигурни, че е необходимо да дадем подкрепата си преди срещата в Париж. Имаме нужда от ясен сигнал, че Европа е лидер в дейности, насочени срещу промените в климата. И има нужда от воля за постигане на устойчивост и развитие на нашата индустрия. Госпожа Грифин за минута и половина. Благодаря. Госпожо председател, схемата за търговия с емисии е краегален камък на европейската политика в борбата с измененията на климата, намаляване на парниковите газове и емисиите от тях с 45%. Ясно е обаче, че сегашната сете има много недостатъци. Пазарът е наводнен с квоти, индустрията не намалява, вредните емисии Изключително важно е СЕТЕ да бъде променена, така че да се насърчават инвестиции в чисти технологии и възобновяеми източници. Освен това, искаме предвидимост на СЕТЕ, за да се постигнат целите за климата и да се даде повече стабилност на промишлеността. Самата аз съм убедена, че резерва за стабилност на пазара е правилният инструмент. Социалистите и демократите са подкрепили тази идея. Необходимо е да има прехвърляне на квоти към този резерв при излишък и съответно вадене на квоти от резерва, когато техния брой намалее. Така би трябвало да постигнем целите си за климата. Необходима ни е балансирана система, разбира се един преход към устойчива и екологична економика в Европа. Това трябва да е модела и за други страни по света. А ние като европейци само ще имаме полза от това. Ще има полза индустрията и бъдещите поколения. Благодаря. Синя карта. Приемате ли? Да. 30 секунди.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 че има държави и членки, които зависят от въглищата. Как ще ги компенсирате? Това са, разбира се, традиционни технологии, но разчитаме ли на вашата солидарност? 30 секунди за отговор. Благодаря ви. Аз съм от северо-западна Англия. Това е моя регион и въглищата бяха много важни за този регион – Разбира се, че ние искаме да помогнем на индустрията чрез модернизирането на СТЕ и този резерв за стабилност. Ние говорим за стабилност на държавите членки и инициатива, която опазва климата, насърчава възобновяемите източници и помага на индустрията. Благодаря. Госпожа Вишневска, една минута. Bardzo, пани przewodnicząca, пани komisarzu, koleżanki и колеги. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Аз съм против резерва за стабилност на пазара. Това е резерв, който почива на правна основа, която е погрешна. А решението трябва да се вземе с единство в съвета. Този резерв ще е негативен за а, гражданите в моята страна и за страни като Германия, Белгия, Холандия, а, Полша там структурата, енергийната структура, енергетичната структура е много специфична. Разходите ще са по-големи от ползите. Този вид изкуствен контрол на цените не е подходящ. Квотите са ефтини заради економическата криза. Е, господин Цани има към вас синя карта. Приемате ли? Да, добре. Господин Цани, имате домата. Благодаря, госпожо председател. Аз слушах внимателно и искам да попитам – какво е обяснението, че някой се, когато някой се защитава срещу факта, че определени неща разглеждаме като много важни за пазара, определени елементи, трябва да се приспособим към новата ситуация. Ораторът бе прекъснат. Според договорите, всяка държава членка има право да решава какъв да е нейния енергиен микс. но това почива и принципът на соли... за солидарност. Моля, имайте предвид а, спецификата на полската индустрия и на енергийните доставки за Полша. А, има неприемливи предложения в текста ще има ново разделение в Европа, според текста. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Гербранди, който не можа да присъства. Благодаря и на господин Беле. Той успя да обедини различните политически сили и да се постигне компромис. Ние като либерали бихме искали повече амбиция, но при всички случаи, във всички видяхме колко е трудно да се примирят позициите на различните групи. Някои колеги казаха, че ние изтикваме индустрията от Европа. И има добре функциониращи предприятия и те направиха усилия за да намалят емисиите. Сега Китай е по-добра в циментовата промишленост, добива. Следваща седмица, когато комисаря Каниете ще представят прегледа на системата за търговия с емисии, ще можем да обсъдим създаването на съвременна и конкурентно способна индустрия. Госпожа Конечна. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на колегата за това предложение – Неговата цел е структурна промяна в схемата за търговия на емисии. Натрупания излишък от 2009 година насам трябва да бъде преразпределен. Не за първи път говорим за тази куцаща схема. Аз съм доста скептично настроена. Схемата може да бъде само временна мярка. Необходимо е да поставим границата, когато говорим за защита на околната среда. Не сме направили достатъчно срещу изместване на въглеродните емисии. Трябва ни споразумение на най-високо ниво да включват Китай, Индия, САЩ, да има обвързващи цели за тези страни. В противен случай няма да успеем и не можем до безкрай е, да променяме тази европейска схема. Трябва ни решение за целия свят. Господин Ериксън, аз съм отчаян от тази система. Това е инструмент на европейско равнище. Държавите членки бяха основната част на този инструмент, но той не функционираше. Въпросът е къде беше грешката. Хубаво е, че сега се опитваме да я поправим. Компромисът който постигнахме, е определен напредък. Хубаво е, че успяхме да постигнем споразумение. Парламентът е, даде своя принос, но всичко това не е достатъчно. Системата няма да функционира, ако не се направят допълнителни стъпки. Господин Каньете и комисията трябва да поемат своята отговорност и да помислят за допълнителни инициативи. Благодаря. Ще знае, че има синя карта, но а, колежката вече говори, така че давам думата на госпожа Рита. Госпожо председател, докладчикът подкрепя предложението на комисията за създаване на резерв за стабилност на пазара тъй като смята, че това ще урегулира колебанията на пазара ще осигури стабилност за европейската индустрия. Това не е вярно. Механизми, като системата за търговия с емисии, отложните квоти, са една от основните причини за обедняването на нашата индустрия. Идеята, че системата за търговия с емисии ще изпратят сигнал на пазара и по този начин ще доведе до нови нисковъглеродни технологии, се оказа провал. Отчитайки провала на системата за загубия с емисии, комисията въвежда резерв за стабилност на пазара. Мнозина обаче не разбират, че един пазарен механизъм изисква непрекъсната регулаторна намеса. Само, само по себе си това е вътрешно противоречива идея, тъй като пазарът сам създава цената си. Не трябва да подкрепяме изнасянето, изместването на въглеродните емисии и закриването на предприятия. Има нужда от нов подход. По сините карти ще давам думата само на тези, които не са се изказвали до сега. Госпожо Гърлинг, вие сте предвидена в списъка и затова ще дам думата на господин Штугер. Благодаря ви, госпожо председател. Европейският съюз като Чили е магнит за несполуките. Ето, криза с мигрантите, финансова криза, сега криза на СТС. Тази схема и преди не работеше и в бъдеще няма да проработи. А, ние трябва да спечелим на своя страна държави от други континенти, като Китай. Европейският съюз наистина оскъпява твърде много от тези квоти и е, в резултат на тези мерки пътниците ще предпочитат да използват е, други авиопревозвачи, по-ефтини авиопревозвачи. Ето Амстердамското летище вече пострада от тези мерки. А Брюксел като че ли ни защитава само на думи. Ако има изместване на въглеродните емисии, то трябва да се борим не с бюрократични мерки. Благодаря, господин Фрунзолика. Има синя карта. Приемате ли я? Господин Штугер, приемате ли синята карта? 30 секунди. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, господин Штугер каза, че досегашното боравене с квотите е довело до дестабилизация на системата. Не смятате ли, е, че този резерв има за цел точно стабилизиране и на пазара в крайна сметка? Госпожо председател, единственото, което казвам, е, че тези отминали мечти всъщност доведоха до по-голяма нестабилност. Виждаме това и при гръцкия въпрос, и при въпроса с мигрантите. Има разклащане. Всичко, на което посягаме, в крайна сметка се дестабилизира. Това се повтаря непрекъснато. Госпожа Гростет е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поздравя докладчика Иво Белет за това, че успя да постигне това споразумение е, със създаването на резерва за стабилност на пазара. Това би трябвало да насърчи предприятията да инвестират в нисковъглеродни технологии, като заедно с е, това се запази тяхната конкурентоспособност. способност. Резервът, както е предложен днес, отчита тревогите на сектора, които са изложени на изместване на въглеродните е, емисии. Ние трябва да бъдем много внимателно, внимателни и ще следим е, когато се преразглежда системата, директивата за система търговия с емисии. Много страни намалиха на половина своите емисии и не могат да, да ги съкратят повече, тъй като не разполагат с повече с други технологии. Ако ги принуждаваме да съкръщават още, ще изправим предприятията в опасност. Нашата група би искала фонд за новаторство. Много се радвам, че комисията пое ангажимент за фонд от 50 милиона. Много малко, но, но това е началото. И това е фонд за оказване на подкрепа на е, производствата на бъдещето. Госпожа Дали за минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря и на докладчиците, които работиха по този проект. Като майка на малко дете, аз искам то да расте в чиста среда. Е, от друга страна, бизнесът не бива да бъде задушаван. Това е балансът, който трябва да постигнем. Преди 10 години тази система бе извикана на живот, за да е, балансира пазара, но тя не, про, не проработи. От една страна искаме да намалим въглеродните емисии, но от друга страна схемата не успя да изпрати ясен сигнал чрез цените на квотите големите излишъци, с тях трябва да се справим и за тази цел трябва да приложим резерва за стабилност на, гра... на пазара не по-късно от 2019 година. Този резерв ще стабилизира пазара и ще предотврати допълнителните колебания. Така бизнесът ще може да планира, ще се поощрят иновациите, и новите технологии. Схемата за търговия с емисии има влияние върху въглеродните емисии, върху екологията но в същото време не трябва да забравяме и конкурентоспособността на економиката ни. Yes, Госпожа Гърлинг, благодаря ви. СЕТЕ наистина не е съвършена схема, но това е един от е, важните ни инструменти в Европейския съюз. И всъщност е, тези, които критикуват схемата, не са предложили нищо конкретно като альтернатива за намаляване на парниковите газове. С други думи, няма реален ангажимент, а и в много от случаите изобщо се отрича, че има проблем с парниковите газове. Жалко е, защото научните експерти ни казват точно обратното. Аз искам да се спра на изместването на въглеродните емисии. Трябва да мислим за конкурентоспособността на нашите индустрии, но те няма как да са конкурентни без да опазим околната среда. Ето говорим за нисковъглеродни технологии. Вчера господин Тимерманс ни каза, че това е бъдещето на Европа, интелигентни, екологични технологии, но разбира се, трябват инвестиции, печалби, за да се налеят пари и да има промяна. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Чашата наполовина пълна или наполовина празна ли е? Или едното, или другото. И тук има съгласие между нас. Мисля, че е... Можем да кажем, че е наполовина пълна. Хубаво, че е нещо ще се случи, нещо трябва да се случи и се радваме, че е, нещата ще започнат по-скоро, отколкото комисията беше предвидила. Е, нужен, нужна е гъвкавост, е, за да може да се постигне напредък. Отложените квоти, които да се включат в резерва, е нещо, което трябва да се приветства. Но какво да направим с излишъка от квоти? Бихме искали да постигнем повече. В известен смисъл сме непоследователни и ще трябва да продължим е, този дебат много е важно цената да се увеличи, за да има някакви резултати. И системата за търговия с емисии трябва да помогне да се постигнат целите за свързани климатичните промени. Господин Хелмер. Госпожо председател, Имаме проблем с конкурентоспособността, криза, която се държи на високите енергийни цени. Предприятията затварят, губят се работни места, индустриите напускат Европа и е, е, на фона на всичко това, госпожо председател, днес ние обсъждаме политика, чиято конкретна цел е да ускъпи още повече енергията, а би трябвало да говорим за това как да направим енергията по-ефтина, като че ли нашите колеги са някакви самоубийци, когато говорим за економиката. Правилно беше отбелязано, че всеки пазарен механизъм, който се гради върху някаква предварително определена цена, която непрекъснато трябва да бъде помпана, не е никакъв пазарен механизъм. По-скоро това е някакъв бюрократичен данък. Или да наложим въглероден данък, или да се откажем от тази схема. Благодаря, господин Баи. Включете си микрофона, каза председателката. Госпожо председател, драги колеги, вече на всички е ясно, че системата за търговия с емисии не функционира, но вместо да, да признае това технократите, толкова скъпи на господин Шулц, предпочита да създадат един резерв за стабилност на пазара това, тази дерогация на принципа за саморегулирането на пазара, който евократите толкова обичат, като че ли се им, им изглежда като признаване на провала. Тази система е от полза само за спекулантите, които използват безкруполно екологичният претекст за намаляване на емисиите, за да направят замърсяването обикновена търгуема стока. Не, трябва, не бива да се очудваме, че мошенници използват порочната система, която създадахме. Цената до сега е повече от 5 милиарда евро. В комисията ИДРЕ, глас, ИТРЕ гласовете Националния фронт и неговите съюзници дадаха възможност да, се, да, да бъде провален доклада на Таяни. Можете да, сте, да разчитате на гласовете на Европа на нацията и свободата за доклада Белет. Господин Шреп. Говорим за намаление на емисиите и говорим за това от дълго време. Схемата за търговия с емисии имаше определен успех при намаляването на емисии, но ние знаем, че цените на квотите спадаха. Причината бе економическата криза. Малко квоти бяха необходими – аз бях против е, резерва за стабилност на пазара. А този резерв е планиран за 2021 година. Това решение бе взето на е, миналата година. През 2021 година резервът за стабилност на пазара трябва да започне да действа. Имаше и решение да се вложат в този резерв отложени квоти. Това също нарушава правната сигурност. Много хора са загрижени за изнасянето на въглеродни емисии в други страни извън Европа. Ние не знаем какво може да се случи в Париж. Трябва ни глобално споразумение. Председателката, не виждам госпожа Гарсия Ферес Ерате. Давам думата на господин Тушеновски. paní předsedající pane komisaři госпожо председател господин комисар всъщност ние не за първи път говорим за това как да развием търговията с емисии по-добре. Аз съм скептик. Не знам доколко можем да подобрим наистина функционирането на схемата, защото ми се струва, че тя е схема за търговия, но всъщност не е пазарна. Не ми харесва тази административна намеса. Тя всъщност понякога е разрушителна за економиката. Съгласен съм с докладчика относно безплатните квоти, но ми се струва, че изобщо трябва да обсъдим целта на СТЕ като цяло. Гласуването в комисия показа, че е необходима корена реформа на регламента за емисии. Благодаря, господин Каринш. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Европейския съюз като търговска организация в момента е в конкуренция с много други страни, в това число и САЩ. В Съединените щати цената на енергията се намалява като средство за подкрепа на, енер... на енергията при нас приоритет е, е намаляване на емисиите. За съжаление, като правим това, увеличаваме цената на енергията. Това затруднява предприятията и те не, трудно се конкурират с САЩ а, е, и а, е, ниските цени на тази страна. науката доказва, че за човечеството е важно да се намалят равнищата на въглероден двуокис, но ние като политици трябва да проявим отговорност относно конкурентоспособността на предприятията и като намаляваме емисиите, да не направим така, че цените на енергията да се увеличат толкова, че предприятията не могат да я понесат. Трябва да има освобождаване от изискванията, за да не започнем да изнасяме индустрия в чужбина. Благодаря. Господин Пълвочи за една минута. Благодаря, госпожо председател. Дългата економическа криза отслаби системата за търговия с емисии. Цената на квотите спадна твърде много и тази ниска цена не е стимул за новаторство и преминаване към екологична устойчивост. Ето защо има нужда от сигурно за предприятията. Хубаво е, че се предвижда фонд от 50 милиона за, за проекти с, за ниско въглеродни технологии. Ние трябва да се борим срещу е, промените в климата, но заедно с това да не е, слагаме пречки пред развитието на индустрията. Е, ние трябва да реформираме системата за търговия с емисии. Имаме нужда от такава реформа преди Париж. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Сарбо. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Те работиха върху един много чувствителен текст. Надявам се резултатите да са приемливи за всички държави членки, но има разлики, има големи разлики между секторите, между държавите членки, между економиките. В моята страна има е, има цените на въглеродните емисии са, имат голямо влияние. Смятам, че има нужда от подкрепа за индустрията, за бизнеса, който страда от недиректните разходи от схемата за търговия с емисии. Това трябва да се взгато започне да действа този резерв. Резервът е важен за екологията и това е добра цел за 2020 година. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата на пет колеги, най-напред на Шон Кейли. Е, е. Благодаря ви. Мисля, че предложението е много важно и колегата Иво Беле трябва да бъде похвален. Аз съм го виждал как работи. Ето той намери решение Благодарим и на комисаря Каньете за бъдещия доклад на 15 юли. Искаме да намалим емисиите с 40% до 2300 година. Също така да имаме растеж при индустрията. Тези две цели могат да бъдат постигнати, те не са несъвместими, стига да има разумни предложения. А, а ние имаме тези добри предложения, особено при СТЕ, както и стартовата дата 2019 година. Аз съм докладчик в комисията ИТРЕ по измененията на климата и срещата в Париж, дано да е успешна. Благодаря, господин Жил Парньо. Господин председател, господин комисар, колеги, като докладчик на Европейския парламент, Искам да благодаря на господин Каньете и да ви поздравя за този резерв за стабилност на пазара. Надявам се утре да утвърдим тази идея. По така ще могат да се поемат излишните квоти и да се възстанови сигурността. Но това сега имаме нужда от реформа на системата за търговия с емисии преди Париж, е, за да се определят ясни измерими цели за намаляване на емисиите на парникови газове. С тези инструменти ние ще можем, господин комисар, да засилим е, доверието в е, себе си като важен фактор в борбата срещу климатичните промени. Това е особено важно в периода преди конференцията в Париж. Господин Мария си има думата. Следващият оратор. Тази реформа предлага промяна в системата, в схемата за търговия с емисии. Получиха се обаче 2 милиона неоползотворени квоти. Именно този излишък на, наложи реформата. Нашата цел е намаление на въглеродните емисии. Резервът за стабилност, обаче няма да е достатъчен. Ако не успеем да намерим допълнителни инвестиции в възобновяемите енергийни източници, ако не се инвестират в тях, системата няма да заработи. Господин Яковчич. Благодаря, господин председател. Най-сърдечно приветствам предложението на комисията, защото то е правилно. Така ще постигнем необходимата стабилност на пазара. Принципно, като че ли някои виждат противоречие между намаляването на емисиите и растежа на економиката, но това е противоречие само на пръв поглед. Ние можем да се развиваме чрез иновации и научни постижения. Бих искал да попитам комисията обаче какво ще направим с инвестициите, които са напрагани, тъй да се каже, и които ще доведат до повече въглеродни емисии от нашата индустрия. На второ място. Каква ще е политиката спрямо Полша? и нейната въгледобивна индустрия. Благодаря ви, господин Ферейра. Благодаря, господин председател, господин комисар. Има въпроси, на които ние не даваме отговор. Какви резултати са постигнати с използвани като пазарни инструменти като този нула. Не, няма абсолютно никакви резултати. Търговията с е, емисии облагодетелства е, редица спекуланти, имаше измами на стойността 5 милиарда. Решението не е да променим нещо, просто за да продължим по-старому. Решението би трябвало да бъде да продължим, да променим нещата изцяло, както от екологична, така и социална гледна точка. Господин председател, уважаеми членове на парламента. Благодаря за този дебат, който помага на балансирания компромис. Сега трябва да гледаме напред. Нека ви напомня следното. Постигнахме много важно решение за схемата на търговия с емисии в Европа. Сега ние бихме искали да довършим СТЕ изграждането на СЕТЕ за периода след 2020 година. Има елементи на тази схема, които трябва да се променят и това ще стане с договарянето на резерва за стабилност на пазара. Комисията е твърдо решена да представи това законодателно предложение на 15 юли и всъщност предложението е важна стъпка по посока на енергийния съюз и борбата с измененията на климата. Това е ключов приоритет на комисията Юнкер – освен това, ние се водим от стратегическите насоки от октомври 2014 година. Безплатните квоти за индустрията ще продължат, за да сме сигурни, че отраслите, където има опасност от изместване на емисии, ще бъдат защитени. На второ място модернизиране на енергийните системи в държавите членки с ниски доходи. В същите държави ще ще продължим с помощните мерки, но ще изискваме прозрачности. накрая ниско въглеродните иновации също ще бъдат насърчавани. Ще подкрепяме иновативни проекти за индустрията. Наистина очаквам един конструктивен, макар и не лек дебат – благодаря за съдействието, което доведе до установяване на този резерв за стабилност на пазара. Това е нещо добро и за климата, и за конкурентоспособността, и за нашите граждани. Благодаря, господин Белет докладчика. Заповядайте. Е, е, е. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем съвсем спокойно да кажем, че това предложение, което ще гласуваме утре, не е съвършено, не може да бъде такова. Най-добрият враг е, е не най-лошият. Имаше какво да усъвършенстваме, но това, което е представено на вниманието ни е компромис и заслужава одобрението на парламента, защото е важна стъпка в борбата срещу климатичните промени. Госпожа Гърлин каза нещо важно. Нези, които критикуват документа са прави, но те не представят альтернатива. Критикувайте, но ако не представите альтернатива, това не е конструктивно. Така че можете да ни повярвате. Полша и някои други страни забравят, че понякога има изключения, инициативи в тези мерки, така че страните с по-низки доходи да получат подкрепа. Държави членки, в които въгледобивът играе важна роля. Комисията току-що спомена за изключения в индустрията. Фондът е който се предвижда е много важен. Следващият етап ще бъде следващата седмица. Изявление по реформата на системата за търговия с емисии. Не сме приключили работа, но нека е, не изпадаме в отбранителна позиция. Нека да ориентираме вниманието си към бъдещето. Но комисарят каза, че трябва да бъдем селективни, да има гаранции за енергоемки сектори, за да е, не бъдат, е, за да не станат те жертва на изместването на въглерода. Разбира се, искаме да помогнем на индустрията в Европа. Не се притеснявайте от това, но ние не сме ваш враг, искаме да ви помогнем. Председателят, благодаря. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред и това е докладът Фернандеш бюджета 2016 година, мандат за тристранна